Eh, hjärtligt välkomna allihopa. Det är kul att se er igen efter... Добър ден, добри на всички. Радвам се, че сте отново тук след лятната вакансия. След малко ще започнем с гласуването, но преди това първите точки. Първо заседание на координаторите, което приключихме с току-що. Второ приемане на дневния ред. Няма предложения за промени, така че можем да дневният ред се счита за прият. Трето съобщение на председателя. Единственото съобщение, което мога да направя е, че имаме съвместно заседание с подкомисията по правата на човека на 9 октомври. Специалният докладчик на не по насилието срещу жените госпожа Майо ще присъства ще се погрижа информацията за това мероприятие да стигне до всички вас. Четвърта точка. Съобщение на председателя относно препоръките на координаторите. Сигурно сте видели в протокола че, които, които са ви включени в материалите. Ако имате коментари, моля ги направете. 5. Одобрение на протоколите от предишни заседания 13-14 или 2011, 29 и 30 август 2011 година. Ако няма възражения, предлагам протоколите да се считат за прияти. И така, да започнем с гласуването. Ще започнем с създаване на финансов инструмент за сътрудничество за развитие. Най-напред ще попитам госпожа Крацъкът дали има да каже нещо в качеството си на докладчик. Благодаря, господин председател. Нямам нещо особено да добавя, освен това, което казахме миналия път, когато проверявахме измененията. Искам да благодаря на колегите. Като цяло, колегите наистина работиха много консенсуално предложиха подобрения и аз мисля, че е съвсем ясно, че от една страна ние изискваме измерението за жените да намери място в е, всички политически сфери при помощта за развитие. Е важно също така да а, е, имаме различни финансови инструменти и по-точно отделни финансови инструменти, защото там съществува необходимост от това. Жените трябва да получат особена подкрепа и става дума особено за интеграцията в економическия живот. Благодаря. Благодаря. И така, започваме с гласуването. Както обикновено, ще ръководи гласуването на английски язик. Започваме, ако сте готови, започваме с Компромис 4. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 4 за, против, въздържали се, приема се. 44 изменение за, против, въздържали се, приема се. Компромис 5 за, против, въздържали се, приема се. Това означава, че много изменения отпадат. Стигаме до девето изменение. За, против, въздържали се, приема се. Извинявайте, забравих гласуването на изменен 46. След девето изменение трябва да гласуваме 46-то изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 49-то изменение. За? Против? Въздържали се? Приема се. 50-то изменение. За? Против? Въздържали се? Приема се. Следващото изменение пада. Шести компромис за, против, въздържали се, приема се. 51 изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. 12 изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. 55 то изменение. За. Против въздържали се, приема се. 56-то изменение. За, против, въздържали се, приема се. 13-то изменение. За, против, въздържали се, приема се. 57-мо изменение. За, против, въздържали се, приема се. Седми компромис за, против, въздържали се, приема се. Сега към устното изменение и искам да попитам дали някой възраж... има възражение. Няма. Тогава да го гласуваме. 59-то изменение. За, против. Въздържали се, приема се. 60-то изменение. За, против. Въз... Мисля, че трябва да проверим 60-то изменение. Приема се. 15-то изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. 61 изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. 62 изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. Това означава, че 16 изменение отпада. 8 компромис за. Против. Против въздържали се, приема се. 18 то изменение за, против, въздържали се, приема се. 64 то изменение за, против, въздържали се, приема се. Девети компромис за, против, въздържали се, приема се. 67 изменение за, против, въздържали се, приема се. 68 изменение за, против, въздържали се, приема се. 69 изменение за, против, въздържали се, приема се. 70 изменение за, против, въздържали се, приема се. 19 изменение пада и сега гласуваме 20 изменение за,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 въздържали се. Мисля, че трябва да проверим 78 мо изменение. Гласуваме електронно. Отхвърля се. А, откраднаха ми портфела и с него картата за гласуване. 79-то изменение. За, против, въздържали се, приема се. 80 за, против, въздържали се. Мисля, че трябва да проверим електронно гласуване 80-то изменение. Приема се. Осемдесет и първо изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. 82. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 83. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 10. За против, въздържали се, приема се. Изменени 85 за, против, въздържали се, приема се. 86 за, против, въздържали се, приема се. 24 измерение за, против, въздържали се, приема се. 87 за, За. Против. Въздържали се. Приема се. 88 за, против, въздържали се. Мисля, че трябва да проверим. Електронно гласуване а, по 88 изменение. Отхвърля се. 89 изменение за, против, въздържали се, приема се. 25-то изменение за, против, въздържали се, приема се. Компромис 1 за, против, въздържали се, приема се. Преминаваме към 28 изменение. За, против, въздържали се, приема се. 29-то за, против, въздържали се, приема се. 300 измерение за, против, въздържали се, приема се. 31 измерение за, против, въздържали се, приема се. Това означава, че второ изменение пада. 32 изменение за, против, въздържали се, приема се. Компромис 2 за, против, въздържали се, Приема се. 34-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 35-то изменение за, против, въздържали се, приема се. Четвърто изменение за, против, въздържали се, приема се. 36-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 37 измерение за, против, въздържали се, приема се. 38 измерение за, против, въздържали се, приема се. Пето изменение пада, гласуваме 39 изменение за, против, въздържали се, приема се. 40 изменение за, против, въздържали се, приема се. Компромис 3 за, против, въздържали се, приема се. Гласуваме резолюцията в пълния и вид по електронен път. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Благодаря много на докладчика. Продължаваме с гласуването на общия бюджет на Европейския съюз. Госпожа Ханибол не е тук и очевидно няма да се изкаже, затова започваме с гласуването. 62 до 81 изменение. Кой е за? против, мисля, че трябва да започнем отново. Изменение 6221. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 62.00. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменен 62.23. За? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 62.03. За? Против? Въздържали се? Мисля, че трябва да проверим 6203. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 6204. Кой е за? Против? Въздържали се? Трябва да проверим 6204. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Гласуваме 62-17. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 62-05. За? Против? Въздържали се? Да проверим. 62-05. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 6206 за. Против. Въздържали се. Приема се. 6222 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 6201 за. Против Въздържали се. Приема се. 6207 за. Против. Въздържали се. Приема се. 6208 за. Против. Въздържали се. Приема се. 6209 за. Против. Въздържали се. Приема се. 62-16 за, против, въздържали се, отхвърля се. 62-10 за, против, въздържали се, приема се. 62-20 за, против, въздържали се, отхвърля се. 62-11 за, против, въздържали се, приема се. 62-24 за, против, въздържали се, отхвърля се. 62-18 за, против, въздържали се, отхвърля се. 62-12 за, против, въздържали се, приема се. 62-13 за, против, въздържали се, отхвърля се. 62.19 за, против, въздържали се, отхвърля се. 62.13 за, против, въздържали се, приема се. 62.14 за, против, въздържали се, приема се. 62-15 за, против, въздържали се, отхвърля се. 62-02 за, против, въздържали се, приема се. Гласуваме. А, всъщност няма да гласуваме. Преминаваме към следващата точка в дневния рез. Okay, we then gonna vote on the EU 2011 report on policy coherence for development. Гласуваме доклад за 2011 година относно последователността на европейските политики за развитие. Госпожа Андрея Чешкова има думата. Благодаря. Искам да благодаря на всички колеги за внесените изменения. Очудиме само това, че някои точки бяха отпаднаха по време на разискванията през юли, които бяха много кратки, тъй като присъствахме много малко. Не чухме никакви възражения. И представителите на Европейската комисия подчертаха, че докладът, който съм подготвила, е приемлив. Искам да благодаря на всички за съдействието още един път и да пожелая успех. Благодаря ви, казва председателя. Започваме да гласуваме. Започваме с първо изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Второ изменение. За. Против? Въздържали се? Приема се. Трето и пето изменение падат. Но гласуваме четвърто изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Шесто изменение. За? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Седмо изменение. За? Против? Въздържали се? Приема се. Осмо изменение. За? Против? Въздържали се? Приема се. Девето и десето изменение са идентични. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Единайсто изменение. За? Против? Въздържали се? Приема се. Дванайсто изменение. За? Против? Въздържали се? Приема се. Тринайсто изменение. За? Против? Въздържали се? Приема се. 14 измерение за, против, въздържали се, приема се. 15 измерение за, против, въздържали се, приема се. 16 измерение за, против, въздържали се, отхвърля се. 17 измерение за, против, въздържали се, приема се. 18 изменение за, против, въздържали се, приема се. 19 изменение за, против, въздържали се, приема се. 20 изменение за, против, въздържали се, приема се. 21 изменение за, против. Мисля, че трябва да проверим 21 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 22 изменение за, против, въздържали се, приема се. 23 изменение за, против, въздържали се, приема се. 24 то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 25 то изменение – да проверим. 24-то. Добре. Гласувайте. The vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се. Двадесет и пето изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 26 и 27 са идентични. Гласуваме 26 и 28 изменения, които са идентични. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Искате проверка?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 The vote is closed. Край на гласуването. Приема се. 33-то изменение. За. Против. Въздържали се. Мисля, че се отхвърля, но е трудно да се каже. Проверка 33-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 34-то изменение. За, против, въздържали се, отхвърля се. Това означава, че гласуваме 35 и 38 изменения, които са идентични. За, против, въздържали се, отхвърля се. 36-то изменение. За, против, въздържали се, приема се. 37-то изменение пада. 39-то изменение е следващото. Кой е за? Против. Въздържали се, приема се. 40-то изменение. За против, въздържали се, отхвърля се. 41 изменение за, против, въздържали се, приема се. 42 изменение за, против, въздържали се, приема се. 43 измерение за, против, въздържали се, приема се. 44 измерение за, против, въздържали се, приема се. Гласуваме цялата резолюция по електронен път. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се благодаря, благодарности към докладчика.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 с членовете на форма на Европейски институт за равенство на половете. Днешната размяна е първа по рода си тук с членове на нашата комисия от самото създаване на експертната група на САМ. И така ще имаме възможност да пообсъдим, да се запознаем с вашия експертен опит, с начина по който работите. Прекрасно е, че имаме тази възможност. Днес разполагаме с 45 минути. Няма да губя време, като ви представям. Вие сте добре известни. Желая ви на всички добре дошли. Госпожа Мадряга, моля, вие да решите кой и какъв ред ще се изказва. Да. Имате пълна свобода. Да, благодаря, господин председател. Благодаря ви за отправената ни покана. Мисля, че предвид все пак ограниченото време, с което разполагаме, няма смисъл да ви запознавам в подробности за себе си, а и преди няколко години имахме възможност да, да говорим за това. Тогава вие, прочим, приехте решение да създадете експертния форум. А сега сме тук, за да ви запознаем с работата, която сме извършили от тогава насам. Нещата вървят, но имаме и някои неудачи. Ще започна с добрите новини. Ще се спра и на някои възможности за усъвършенстване на дейността ни – а накрая ще отправя един призив към вас. Та, кое върви? Нещата в е, форума лека по лека се подобряват. Започваме да публикуваме доклади. Започнахме работата по документационния център. Събираме документи по различни теми, това е число насилието, на което стават жертва жените. Е, набелязваме програма за обучение – Редовно публикуваме бюлетин. И наистина време е вече да можем да се похвалим с резултати. Разбира се, трудно е всяко начало, кадровото обезпечаване, първите изследователски проекти. Всичко това отнема време. Но мисля, вече жънем плодовете. Няма да навлизам в големи подробности. Вие може да се запознаете с нашите публикации и сами да си съставите мнение. А сега е уместно да премина към нашите неуспехи. Няколко примера. Европейската комисия като институция със законодателна инициатива е, работи и с нас по повод на различните нормативни актове. Пример за взаимодействие с законодателния орган е и днешната ни среща. Но мисля всички тези контакти се осъществяват на твърде ниско равнище. На по-високо равнище трябва да се осъществява този обмен. Напредък в това отношение нямаме. <coughs> По-нататък, що се отнася до кадровото обезпечаване, това число на управленско ниво. Знаете, аз съм холандка и сигурна съм, привикнали сте холандците да казват нещата право в очите. Аз няма да отстъпя от този принцип на нашето поведение. И като започнем с персонала, много от служителите не знаят достатъчно за равните възможности, за емансипацията, е, за многообразието. Може и да са преминали през някакви е, специализирани курсове по време на университетското си образование, но твърде често това са абстрактни знания. Нямат така да се каже, от първа ръка опит, нямат впечатления от а, начина по който се чувства един гражданин, така да се каже, втора категория. По повод на половата дискриминация, разбира се. И значи, трябва да постигнем онази критична маса, онзи минимум съзнание за спецификата на проблемната област. Все още не сме я достигнали. По-нататък, що се нася до организацията на работата, твърде много представители на персонала, опасявам се, не знаят как функционира Европейския съюз, какви са отношенията между комисията, парламента, съвета и от съществено значение е да се познава механизмът на вземане на решения в Европа. Примерно, има ли значение политическата ориентация на един или друг комисар? Какви биха били последиците от смяната на президентите в Франция? Как се оказва, какво влияние оказва финансовата криза върху, да кажем, заетостта? Е, ще започне предоговаряне на критериите по пекинската платформа и в тази връзка трябва да сме пределно наясно с сегашната политическа обстановка в Европа. А мнозина от служителите не са запознати с ежедневната работа на комисията, с това, което е на дневен ред на европейските институции. И от това следва, че цялата ни дейност някак няма да бъде относима в достатъчната степен, която очакваме към ежедневната политика. Препоръките, които правим, не отчитат достатъчна степен политическата реалност и според мен това е достойно за съжаление. Трудно е да запалим интереса, да кажем, на, на пресата, на медиите към е, в тази политическа област, с която се занимаваме. И по този начин някак губим смисъла от е, своето съществуване. А инак, директорите ни казват, придържайте се към работа си програма, вършете си работата. Да, но една работна програма във всеки случай трябва да държи сметка за най-актуалното на общественото внимание. Инак, мрежата ни от експерти заработва и имаме доста контакти, но постигаме ли някакъв ефект? И, и честно казано, аз не знам. Експертите които участват в нашата работа, всички са на едно мнение. Те не знаят дали посланията им стигат до своя адресат. Дали експертният им потенциал наистина е, оказва своето влияние. Имаме управленски орган, разбира се, 18 на души от различни държави членки, имаме национални представители е, е, сред експертите с е, специфични експертни познания, представители на браншове, необвързани или независими каквато съм самата аз, имаме представители на социалните партньори, в това число на работодателите. Форумът създаде две големи работни групи. Едната посвещава работата си на пекинските показатели, другата на Европейския индекс за полу, половото равенство. Аз председателствах тази втората работна група. И форума на експертите и работната група са изправени пред същите проблеми, е, с които се занимава експертната мрежа. Значи на входа имаме нещо. Не е ясно какво се получава на изхода. И това демотивира. Мнозини поначало, мнозина поначало бяха готови да подходят снисходително към тези е, наши начални пороци. Но времето ни изтича. И ние повече не можем да се осланяме на едната добронамереност. Надявам се, ръководство на института бързичко да направи нещо, да промени нещата. Трудно, трудно се работи инак при сегашното положение. Вие имате двама представители е, и двама подгласници в експертния форум. Аз съм е, е, една от членовете, колежката тук от Испания е подгласник. И е важно да ни има там, тъй като понякога се оказва, че другите представители на една или друга страна си мълчат, макар и да са експерти и да имат експертно становище, тъй като се опасяват от реакцията на официалните си национални власти. Ние, аз и колегата, можем да говорим свободно След всяко заседание се изпраща доклад, но доколкото разбирам, депутатите не получават всички този доклад. Може нелицеприятно да прозвучи всичко това, което ви казвам, но, но, но според мен е по-добре да се каже. Но добре би било член на секретарията вашия да, да присъства на заседанията на форума, просто за да предава информацията. И ако ми позволите, господин председател, а добре би било да се знае предварително, че лицето от секретарията ще присъства. Та, в резюме, комуникацията, връзката някъде се къса. Преди лятото тази година директорът се е срещал с вас, трябваше да поканят и нас. А сега пък ръководството на форума също трябваше да присъства. Представители на, на ръководството, а не само ние на тази днешна среща, да чуят и те какво може да кажете. Ако подновите назначението ни, надявам се да го сторите, аз бих искала да подобрим информационните връзки помежду си. Така, например, е един от нас два пъти годишно би могъл да се среща с координаторите. И така носи се слух, че Европейската комисия ще ни слее с друг един форум. Не знам кой е източникът на този слух, но, но слухът определено се носи. Е, и ние се нуждаем от яснота по този въпрос. Добре би било и вие да го обсъдите. Каква би била ползата от такова едно сливане? До сега въпросният друг форум, ИФРА, се занимаваше с правата на човека. Не с отделни аспекти на дискриминацията. Толкова за сега мисля, стига. Мисля, бях пределно откровена. С интерес очаквам коментара ви. Благодаря. Благодаря. Добър ден на всички. Искам първо да се извиня, защото малко съм прексипнала. Искам да се присъединя 100% към казаното от колегата и преди всичко не искам да повтарям това, което тя току-що изложи пред вас. В действителност се присъединявам изцяло към казаното от нея. Първо, искам да посоча, че бях посочена за заместник и в крайна сметка се получи така по различни причини, че участвах в 6 от общо 9 срещи на този експертен форум. Както казах, това за мен е голяма чест но в крайна сметка това води за мен до известна несигурност. Аз не знам в крайна сметка как ще се осигури последователност, приемственост в работата и е, как мога да завърша работата, която съм започнала. Както казах, има работна група в експертния форум и аз е, участвах в някои от работните групи, обаче за мен беше малко сложно това, тъй като аз е, не знаех в каква степен мога да участвам в качеството ми на заместник-председател. Така че през изминалото време аз можах да приемам задачи като пълноправен член, но както и да е. Мисля, че това е форумът, където се осъществява най-оживен размен, обмен на мнения – Разбира се, това е свързано и с темите, но трябва да се постига баланс между положителните и отрицателните страни, между института и форума. И тук установяваме, че нещо липсва, че е, различните теми могат да бъдат обсъждани повече и по-дълго. Този експертен форум е нещо като експресен форум. Има много точки в неговия дневен ред и много участници, така че е трудно да се водят дебати. Трябва да посоча, че има представители на различни институции от много страни и в крайна сметка се получава така, че могат да бъдат изслушани различни идеи и мнения от отделните страни и от отделните институции, но понякога за мен както казах, беше трудно. Аз не знаех къде точно трябва да присъствам. Това се установи при други членове на експертния форум. Понякога се получава така, че всеки път се събират различни хора и това води до проблеми, когато искаме да постигнем приемственост в нашата работа. Но, както казах, ще трябва да свикнем с това. Сега от перспективата на форума, няколко думи, през последните три години видяхме как този институт се разрасна, видяхме как той се промени, също така видяхме и укрепването на персонала и е, квалификацията достига последен стадий. Виждаме хора, които работят с голям ентусиазъм, те е, се застъпват за бюджета, искат да постигнат финансова стабилност, за да могат да работят добре. Също така има стремеж към сътрудничество с други институции, които работят за равенството между половете и които участват в експертния форум. Вижда се и благодарност за сътрудничеството и също така и идеите, е, които се предлагат, се приемат с благодарност. Естествено, трябва да си помислим и да имаме предвид, че всичко това не е толкова лесно. По принцип, ние започнахме да изграждаме нова институция. Това е трудно, когато става дума за институция от такъв мащаб, става дума за една мега конструкция. Разбира се, и това, че тя се намира в Литва, една малка страна, която е отдалечена доста от тук, оказва своето въздействие. Но, както казах, институтът е създаден и е, той ще е, получи значението, което му подобава. Това беше извършено през тези три години и е жалко, че то не намира признание в степента, в която заслужава. Въпреки, че се работи от години, и тази организация всъщност все още няма европейска известност. И има много институции в Европа, които работят по сферата на равенството между половете и аз наистина съжалявам, че институтът не получи тази роля, която заслужава, защото той всъщност е важен е, форум в е, Европа. Аз мисля, че е, аз смятам, че и колегите мислят така, че може да продължим да работим активно. Всъщност става дума за разпространяване на информация за съществуването на този институт и за неговата дейност. И когато се опитваме да разпространяваме информация, установяваме колко неизвестен е този институт и колко малко се знае за неговата дейност. Ще посоча един пример, не знам дали той не е подходящ, но за мен това беше впечатляващо. Например, Известна личност беше застанала начало на този институт е, по едно време. Това, разбира се, е, даде своето отражение и наистина видно е как така могат да се променят нещата и институцията да получи необходимата тежест, необходимия авторитет. Казах, че преди три години имах известни надежди ние създадохме пътна карта, такава каквато я желахме. Разбира се, там а, бяха включени конкретни действия, конкретни мерки. Надявам се, че нещата ще вървят много по-конкретно, много по-бързо. Ние желаем точно такива конкретни мерки от института и желаем също той да се превърне в а, нещо като референтна институция за държавите членки по отношение на политиката за равенство между половете. Също така, аз мисля, че комисията и самият институт е, в крайна сметка продължиха, и изпратиха стратегическите планове на държавите членки, но до сега не е направено това, което трябваше да се направи. Комуникационната стратегия, свързвам думите си с казаното току-що, именно, че трябва да се популяризира дейността. Стратегията беше относително добре балансирана. Говорихме много за комуникационната стратегия, за начина по който може да се популяризира дейността на института. Не знам обаче дали е, по финансови причини или по други причини, именно, че е трудно да се достигне до 27 държави членки. Смятам че в тази сфера ще трябва да се направи е, много повече. Имам предвид е, социалните мрежи като източник за комуникация и така нататък. Значи, ние трябва да направим много повече. Беше обявен конкурс за избор на лого на института, след това всяка година се състоят е, прояви, свързани с жените в Европа. Прави се нещо, но може би то не е достатъчно и то не намира необходимият отклик. Смятам, че трябва да се направи нещо, за да могат слабостите, които установявам, а именно, че институтът не е достатъчно известен и че не е референтна институция в Европа, тези слабости трябва да се отстранят. Не знам дали това е част от стратегията, но институтът може би би могъл да отпуска стипендии, субсидии и по този начин да увеличи своята известност. Не знам дали това е възможно, чисто в бюджетно отношение, в финансово отношение, но може би това би довело до по-широко популяризиране на дейността на този институт. И сега, бъдещето на института, аз мисля, че след 5 години вече ще бъде време да се започне с ново начало. Измина много време за създаване на структурите, беше създаден планът за действие, работа в групите, бяха изготвени статистики, показатели и сега може би вече е настъпил моментът да преминем към действие. Не знам дали това, което описвам е сложно и неразбираемо, но мисля, че значението на една институция се измерва по а, нейната дейност. И а, за този институт конкретно това са отделните мерки и стратегията, която беше прията за следващите години. Важно е да се работи по теми като достъп до труд, участие на жените в ръководни органи и е много важно да се работи с фирмите, да се постигне гъвкаво работно време, съчетание между грижите за семейството и дейността на работното място. И разбира се, всичко това са видими действия, които трябва да бъдат извършени, за да се почувства движение в тази област в държавите членки. Трябва да се извършват и паралелни дейности, като например сексуалното насилие. Там трябва институтът да изпълнява определени мерки е, по-скоро да ги приема, а те да се реализират в държавите членки. Важна е ролята на мъжете в новото общество. Ние очакваме от института да разработва стратегии, които да дават посоката за действие на държавите членки. Също така е, трябва да се спазва определен ритъм на дейност, трябва да бъде посочена предварителна схема, стратегия. Това са стратегически теми, свързани с бъдещето и е важно за нас е, да живеем в една Европа, в която хората са равни и имат равни шансове в живота и пред закона. Когато се налагат санкции е, от финансов характер в селското стопанство и в другата сфера – другите сфери, е, например, трябва да се предвидят санкции за неизпълнение на изискванията за равнопоставеност между половете. Важно е експертния форум и управителния съвет да направят нещо, за да могат държавните и регионалните организации за равенство между половете да си съдействат и е, институтът да намери по-широко присъствие в социалните мрежи. Важно е също да се има предвид, че европейските институции, като парламентът на жените, комисията, да а, предложат на института инструменти, така че да може да изпълнява по-добре своята дейност. Благодаря. Аз а, с тези думи приключих моето изказване. Благодаря ви още веднъж. Благодаря. Благодаря, че ни предоставихте тази основна информация. Наистина, благодаря, че говорите толкова открито. За нас това е от голямо значение и всъщност това е и смисъла на нашата работа. Аз наистина се радвам, че говорите в духа на голямо открито. Сега откривам дискусията госпожа Бауър. Благодаря, че ми давате думата. Аз също искам да благодаря за този открит разговор и също така за до сега изказаните становища. Аз също съм загрижена, че е, няма представители на е, управителното тяло на ЕГИ. Когато утвърдим, че е, е, създаването на ЕГ беше едно трудно раждане, е, това не е далече от истината. И когато погледнем е, или по-скоро си припомним какво казахте вие, че този институт трябва да бъде отправна, опорна институция за останалите, въпреки че ЕГЕ беше създаден като самостоятелна институция, която се превърна в важна институция, все пак ние Имаме чувството, че тази институция, този Европейски институт все още не изпълнява своята роля. Така че вече е крайно време да се превърне този институт в основна институция и да дефинира своите важни задачи. Виждаме, че организирате различни работни групи, издавате календари, но проблемът е не че изпълнявате такива дейности. Основният проблем е, че акцентът в дейността на ЕГЕ трябва да бъде поставен другаде. Много често имаме чувството, че работата на този институт върви в определена посока и че работата на председателството на съвета трябва да бъде подкрепена от него. Това е положителен момент, но а, това не трябва да бъде основната дейност на ЕГЕ и да остане такава. Например, ЕГЕ много хора не знаят, е, че институтът е, още няма установено седалище, няма опреда... необходимия персонал. Ние сме загрижени, че всъщност, че не само политиката на комисията трябва да бъде претворявана на практика от този институт, а този институт всъщност трябва да се превърне в основна институция по тези теми. Имате право, знаете, че контактите не са идеални. Е, може би между форума и е, менеджмента няма достатъчно добри контакти, но същото е, бих могла да кажа за контактите между ЕГЕ и парламент. Това, което казахте, а именно, че Айге и Фра би трябвало да се слеят, има и други теми, които сега са на дневен ред. Тук в комисията ние в преобладаващата си част смятаме, че ФРА има много по-широк хоризонт и е, отговаря за много по-голяма сфера на дейност. А там, където ФРА остава на повърхността, всъщност задачата му е да а, се задълбочи и да разглежда въпросите в дълбочина. Тук а, има все още голяма необходимост от действия и въпросът, а, който споменах, да се а, провери, да се проучи каква трябва да бъде основната дейност на ЕГЕ, това наистина трябва да се направи. И след това парламентът да публикува това а, е, проучване, по-скоро резултатите от него. Много често тези проучвания се възлагат на външни изпълнители, резултатът много често е ужасен. Например, преди две години възложихме е, едно проучване за отпуска по майчинство и е, експертното заключение, което получихме в рамките на това проучване, беше с много лошо качество, въпреки че е, едно подобно експертно заключение би трябвало да остане дългосрочно в дневния ред на нашата политика. Значи, ние трябва да проучим защо независимо оценка на въздействието не се изисква от ЕГЕ по такива теми. Това за нас е, е тревожно явление. Става дума тук е, за нещо, което излиза извън сферата на отговорност на ФРА. А що се отнася до освобождаването от отговорност 2010 година, тук в парламента, а именно двете институции да се слеят. Аз не зная дали това предложение е всъщност от нашата комисия, но мнозинството в парламента прие това предложение. Това следва да установим, въпреки че в тази комисия сме на малко по-различно мнение този въпрос, свързан с сливането, винаги се поставя на дневен ред, когато няма прогрес в работата на институцията. Естествено, ние виждаме е, напредъка на е, сайта на института. През последно време там се появява все повече информация. Аз обаче съм на мнение, че тази възможност, е, а именно, че присъстваме днес тук, е, ще трябва да се използва по-добре и когато се стигне до изготвяне на годишния доклад, тогава въпросите ще трябва да бъдат разглеждани отново. Ние всъщност нямаме представа какви теми разглежда този форум и не можем всеки месец да се занимаваме с този въпрос, но два пъти годишно да. Когато се представи годишния доклад, един път и втори път, когато се обсъжда бюджета. Тогава не само становището на Айге трябва да се вземе предвид, но и е, позицията на този институт. Благодаря ви още веднъж за присъствието и за откритите становища, които изказвате. Мисля, че ние също сме загрижени от факта, че тези предложения непрекъснато се поставят в дневния ред и Възникват настроения в парламента, че подобни агенции са твърде скъпи, ненужни и ние няма да можем да защитим тази агенция, ако нейната, дейността, нейната дейност не дава резултати. Благодаря. Габриел, Благодаря, господин председател. Аз също бих искал да отправя благодарност на експертите за е, много поучителното експозе, но най-вече за откровеността, с която нарекоха нещата с истинските им имена. Няма да повтарям току-що казаното от колегата Бауер. Наистина тя много задълбочено разви главните проблеми, които ни занимават тук в нашата комисия. Бих искала обаче да се върна на някои от повдигнатите от вас аспекти. Е, е, наистина, преди всичко трябва да кажем, е, че въпросът за подобряването на връзките между нашата комисия и института е все така актуален. Както и по линия на сътрудничеството по проследяването на различните проблеми, които се обсъждат. Значи би трябвало в тази връзка да се съсредоточим върху две неща, върху две ключови думи, които се чуха и тук. Видимост от една страна и полза или полезност от друга. Оттам ще зависи и доверието у нас. Така как да стане всичко това по-видимо на първо място? Много по- по-конкретни неща трябва да се, да се кажат в тази връзка. И в тази връзка въпросът ми към първата от нашите гости. Значи ние правим своя принос, казвате вие, но не знаем какво става. Ето, ето това е. е, е а, все така ще се правят анализи, ще се публикуват доклади, които няма да имат каквато и да било практическа полза. И, и прочем, така ще се налива вода в воденицата на онези, които настояват, и прочем това не е слух, за сливането между института и, и форума. И, както казвам, не е слух. Има, има основания, има аргументи, които надделяват, още повече предвид економическата криза, всичко добре го знаем. Но ако няма да се стигне до там, би трябвало институтът далеч по-активно да ни подава ръка и да се стремим да попълваме очерталите се празноти. На второ място, аз бях изненадан от казаното от вас, пак в първото експозе, че редица експерти не са достатъчно квалифицирани, сякаш не, не познават проблематиката. Добре, и оттам моят въпрос е такъв. Какво предлагате вие, за да се подберат хора с адекватно, адекватна квалификация? Какви да бъдат критериите за подбор и при това как да се прилагат прозрачно? Дефини. Uh, Je voudrais aussi rebondir sur la question de, de la stratégie. Je me réjouis de voir que l'Institut prévoit... Въпросът за стратегията. Е, толкова по-добре според мен, че през 2013 година институтът ще започне работа по конкретна комуникационна стратегия е, с Европейския парламент и с националните парламенти, но въпросът ми е свързан с някои аспекти тъкмо на тая комуникационна стратегия. Първо, как ще подобрите обмена на информация тъкмо между института и нашата комисия за жените и съответно тази връзка как ще, ще направите работата на института по-видима? Връщам се на този първи аспект. И вторият ми въпрос е как именно институтът смята да, да, да проследява е, работата на нашата комисия. Има ли някакъв механизъм институтът да е по-осведомен за работата на нашата комисия и съответно по-активно да допринася с информационното обезпечаване на нашата работа? Аз вече имах повода да, да изтъкна този въпрос. Например, когато нашата комисия организира публични слушания, насочени към един или друг проблем, видимо е отсъствието на институт. Е, и наистина институтът ако вече е работил по темата, която ни занимава, би трябвало да е, участва със своя принос. Разбира се, по този начин аз не отправям топката единствено във вашия корт. Е, аз съзнавам, че и ние има какво да направим. Ние ви подкрепяме, в това съмнение няма, но за да се отговори на критичните бележки, е, които имат своята тежест и които биха могли да повлияят върху едно важно решение за сливането на форума и на института, би трябвало да търсим отговори. Ние ще мислим, но, но ще разчитаме и на вас, Та, критичният ви анализ, е, който споделихте, споделихте с нас днес, да има своят практически смисъл. Благодаря. Не бих искал а, преждевременно да закривам дискусията, но определено закъсняваме, така че по 3 минути на останалите, на всеки един от останалите участници. Не повече. А все пак гостите ни трябва да могат и да отговорят на някои от отправените им бележки. Душа Горма е първо, от останалите не повече от 3 минути. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин председател. Та, а, а, толкова по-зле, господин председател, времевия регламент не бе прилаган към някои от НП в частност, а ето на един представител на социалистите получава не повече от 3 минути. Но така или иначе, като бивш председател на комисията, Аз винаги съм се стремяла да допринасяме към работата на институт. Знам колко е важно да се подбират най-добрите експерти. Нека се спрем на този въпрос. Нашата комисия не веднъж е допринасяла с сериозни експерти към работата на форума, значи е, имало е случаи да вземем и добри решения. По-нататък доста съм изненадана от казаното от вас. Доклади вие пишете, но никой не чува за тях, най-малко ние. Не за първ път, прочим, нашата комисия, комисията за жените, се натъква на подобен проблем. На нас някак гледат като на сираче, от една или друга страна се чува, че от нас нямало нужда. Сега същото се казва и за института за равенството на половете. Никаква работа не бил свършил, е, е, прахосал парите. Литва е една хубава страна, обаче малко така в периферията е и териториално, и, и организационно, ако щете, трудно се стига до там. И в тази връзка бих искала да потвърдя казаното от Едит Бауер. Е, трябва по-честичко да чуваме от вас и за вас е, по време на годината, за да можем е, да упражняваме своя контрол върху качеството на извършената от вас работа. На второ място за огласата, за разгласата. Да, наистина, в крайна краища ние продаваме, образно казано, един продукт. Но стремейки се да пласираме продукцията си, не би трябвало да си затваряме очите за нейното качество. Ще се съобразя, господин председател, с трите минути, които ми дадохте. Смятам, че днешната ни среща е много полезна. Благодаря на нашите гости и изразявам оптимизма си. Ако предоставите своите доклади на нашия секретарят, то председателят ще се постарае да ни ги придаде. Да, да, абсолютно, без съмнение, казва председателят. И много съжалявам, че трябваше да огранича времето за изказване на социалисти и демократи, но действието ми не бе политическо. Аз с удоволствие бих ви дал и още време за изказване, ако го имахме. Госпожа Паредика сега има. Благодаря, господин председател. Най-напред искам да благодаря на двамата експерти за изказванията и за извършната от тях дейност след назначаването им от парламента. Чухме за трудностите. Една от трудност състои в това, че не са наясно с това в какво точно са задълженията им но мисля, че днес трябва да сме напълно откровени и да кажем следното. Не смятам, че експертите са виновни за всички трудности, на които се натъква институтът. И от тук първият ми въпрос е дали европейските институции, в частност Европейския парламент, имат доверие в работата която върши институтът? Това е първият въпрос. Комисията действително ли подкрепя дейността на института по решителен начин на държавите членки? Действително ли подкрепят работата на института? И ако трябва да бъдем пределно откровени, отговорът е не, тъй като институт а защото ако институциите частност парламента имаха доверие в института, нивото на взаимоотношенията щеше да е различно, нямаше да поставят под съмнение съществуването му, нямаше да говори за сливане, защото винаги когато говорим за съкръщения, тези съкръщения са винаги по-лесни в областите, които са свързани с равенството на половете. Така че първата критика трябва да бъде насочена към нас самите – и ако искаме института да функционира, парламентът ще трябва да подкрепи по-категорично дейността му и да каже съвсем ясно какво очаква от него. Дали институтът трябва да осъществява мерките, прияти от Европейската комисия съвместно с парламента. Аз мисля, че да, това би било полезно от стратегическа гледна точка. Това би означавало, че ще трябва да установим добри взаимоотношения с всички държави членки, с а, всички институти в а, различните региони. И когато говорим за Европейски институт, трябва да бъде централна отправна точка, т.е. Той трябва да е извор на новаторски идеи и положителен опит, нещо, което съществува в различни региони. Тези практики трябва да бъдат разпространявани навсякъде. Всички ние сме запознати с успешния опит и с различните предприяти мерки. Но това, което липсва, е, че тъй като не предоставяме достатъчно подкрепа на института, експертите бяха назначени от парламента и сега в началото на новия период не знаем дали те ще бъдат преназначени, така че ние трябва да консолидираме структурите и нашата подкрепа ще окаже решаващо значение. Ние трябва да вдъхнем нов живот на института. Първо трябва да решим имаме ли му доверие или не. Да му предоставим необходимата бюджетна подкрепа и да се отнасяме сериозно към този институт и да направим така, че другите институции да се отнасят също толкова сериозно. И на тази основа да се осъществява координация между дейностите, извършвани от различните а, институции. Ние искаме да се направи така, че мерките да бъдат а, осъществени в, а, осъществявани в различните страни. Престои ни много работа, трябва да сме самокритични мисля, че трябва да вдъхнем нов живот на института, но за тази цел ни трябва политическа воля, която в момента отсъства. Госпожа Лиотарт има думата. Благодаря. Искам да благодаря и на двамата членове за това толкова ясно представяне на положителните и отрицателните страни. Мисля, че когато споменаваме недостатъци, би трябвало да им противодействаме, защото нито един институт не би приел, че ще може да даде ценен принос, ако не му се осигури безпроблемна работа. Аз имам въпроси към двамата членове, тъй като сега засегнахте редица критични точки, редица недостатъци по отношение на организацията. Питам дали имате списък с препоръки и дали можете да предоставите този списък на депутатите. Аз също имам някои критики по отношение на комуникацията между вас и нашата комисия. И слушах такава критика и от вас. И за съжаление трябва да кажа, че това е нещо, което се разбира от само себе си. Ние бихме могли веднага да установим на следващото заседание споразумения между нас и вас, как да продължи тази комуникация. Както каза госпожа Бауър, няма смисъл да изискваме експертизи, които в крайна сметка не идват до нас минават първо през института. Сега не знам има ли там някаква оценка, някакъв механизъм на оценка и при всички изслушвания мисля, че ще бъде изключително важно представители на института винаги да присъстват, за да може да се осъществи по-добра връзка с политическия сектор и с въпросите на ежедневието след като има такъв институт, той би трябвало да работи по тези теми, които са актуални в нашата комисия и за тази цел ние трябва да се съгласуваме с тях. Искам да чуя от вас конкретни предложения. Смятам, че можете да ги дадете. Благодаря много. Сега ще дам думата на нашите гости. имате възможност да отговорите на въпросите и коментарите. Благодаря ви. Виждам, че имаме общи тревоги общи притеснения. Има неща, които могат да бъдат усъвършенствани и такива, които е трудно. Веднага да кажа нещо, че ние работим на доброволни начала. Не получаваме заплащане за работата, която вършим. Е, не ни се плаща за пътуването, така че когато аз съм тук пред вас, е, аз не получавам възнаграждение. И така, списък с пред, препоръки. Това би могло да бъде направено. Можем да го изпратим по имейл. Не е необходимо това да става в личен разговор. И в рамките на месец-два можем да представим препоръки и към вас, и към института. Ние нямаме друго, което да използваме, освен силата на, убеждение, на убеждението. И с... Мисля, че препоръките трябва да бъдат изпратени на различните институции, за да бъдат те наясно с онова, което мислим. по-нататък повдигнати от госпожа Лиотард за парламента и комисията. Защо, и защо поръчвате проучвания друга, да защо не го правите вътрешно, не знам. Мисля, че би било добре, всички дейности да бъдат координирани. Виждам тук няколко доклада, изготвени по ваша поръчка. Някои от тях покриват темите, по които работи института. По-нататък възниква въпросът с стратегията. Няма да се спирам на него. По-нататък въпроса за политическата воля за тази мярка. Мисля, че и на него няма да се спирам в момента. Ясно е, че няма да повтарям въпросите, които вече е повдигна. Това, от което се вълнувам повече, е бъдещето. Е, говори се за доверие в института, взаимодействие между институциите и ми е ясно, че все още има опасност института да бъде ослабен допълнително чрез е, сливането. някои мнозина настояват за това института да бъде референтен точка, но, в, но ако той се слее с а, друг а, субект, той ще изчезне, ще се разводни. Това е въпрос, който трябва да бъде изяснен от а, други. Онова, което можем ние да направим, за да се усъвършенства дейността му и да му се вдъхне нов а, живот – за да може той да осъществява своята дейност. Това обаче няма да доведе до практически резултати, ако нивото му бъде снижено. Е, ако това се случи, той съвсем няма да бъде референтен център. Готови сме да усъвършенстваме работата си, но искаме да знаем какво възнамеряват да предприемат институциите. Защото ако бъдещето на института е сливане, няма смисъл да се правят препоръки. От много години ние настояваме за повече видимост. Ние Осъществихме много дейности на различни нива и тогава, когато един институт има нужда от подкрепа, за да бъде, за да има признание за неговата работа, ако се предприеме сливане, ще се направи крачка назад. Това е въпрос, който стои в, на дневния ред. И ако това е, което обмисляте, то противоречи на нашите желания. Искаме да дадем възможност на института, но това изисква помощта на всички. Така че първото, което е необходимо, е да има доверие в него институтът е рожба на усилията на парламента и затова той има нужда от вашата помощ. Той има нужда от вашата помощ. Той има нужда да му се каже каква ще бъде ролята. Ако искаме той да бъде ориентир в дейностите на тази област, и аз самата бих настояла за това. Но за да стане той ориентир, водеща институция, той има нужда от подкрепа. В крайна сметка, ние сме част от института, но не сме унези, които полагат, които работят ежедневно в управлението ми. Има необходимост от стимул и увереност в бъдещето. Това е моята молба към вас. И в частност да обмислите бъдещето на института и да не обсъждате възможността за сливане, но очевидно ще съобразим с вашето решение. Председателят, благодаря ви много. Сега нека да обобщя в нашата комисия едно огромно мнозинство има доверие в института. Искаме ли института да продължи да съществува? Искаме. Но, може би той не е достатъчно добре познат. И проблемът е в парламента. Ето защо има решение в парламента като цяло да обмислим, да преразгледаме идеята за сливане с Агенцията по правата на човека. Нашата комисия не подкрепя тази идея и ние ще трябва да положим много усилия е, тази нагласа да се промени. Не е взето решение, но има нагласа. Аз лично съм съгласен с това, че ние положихме огромни усилия института да бъде създаден. Сега ние носим отговорност за това той да върши добре работата си и да функционира така както трябва. Той не съществувал толкова отдавна и затова аз бих предпочел той да продължи да функционира, но се водят разисквания. Искам да благодаря на всички за изразените становища. Както беше казано тук, Дискусията беше много откровена. Благодаря е, за направените предложения. Те са основа за бъдеща работа. Мисля, че след, че е хубаво да се съобразим с това, което каза госпожа Лиотарт, да обсъдим въпроса на заседание на координаторите. Не знам дали ще може на следващото заседание, но на едно от заседанието на координаторите това трябва да стане. И така искам да благодаря още един път на нашите гости за това, че дойдоха тук. Дебатът е, беше много полезен. Благодарим ви за това, че дойдохте до тук. Благодарим ви за споделения опит. И мисля, че това, което представихте, беше много конструктивно, тъй като съдържаше конкретни предложения. Благодаря ви много. Продължаваме с точките по дневния ред. Следващата точка Европейски семестър за координация на економическите политики и изпълнение на приоритетите за 2012 година. И